Dear colleagues, Уважаеми колеги, време е да започнем. И първата точка от дневния ни ред днес е размяна на мнения с генералния директор на ГД Околна среда, господин Фалкенберг. Става въпрос за пакета за отпадъците. Както знаете, пакетът с отпадъците има дълга история. Ще мина на италиански, за да кажа нещо преди да започнем работата ни. Извинявайте, че ще се изкажа на италиански, но за мен така е по-лесно. Искам да кажа няколко неща за предисторията на този пакет в рамките на кръговратната економика. Знаем много добре пред, каква е предисторията. Фактът, че парламентът започна работа по този законодателен пакет – и слушването, което ще направим днес, е част от процеса. Искам да ви кажа, че проведахме поредица от срещи с комисията по този пакет. От наша гледна точка като парламент, той трябва да, бъл, да остане предмет на работа. От самото начало в Комисията по околна среда ние настоявахме категорично и с всички инструменти, с които разполагаме, както е, при срещи с е, другите комисии на парламента, така и с комисията, да продължи работата по този пакет. Е, резолюцията на последната сесия не получи мнозинство, но измененията към този пакет получиха мнозинство. Очевидно е, че парламента има желание да работи по тази тема. От друга система в е, хода на разговорите е, с комисията и на пленарното заседание по работната програма на комисията, стана ясно, че комисията има желание да приеме по-амбициозно предложение от това, с което разполагаме. Ето защо смятам, че днесния разговор с генералния директор Фалкенберг и изслушването след това ще бъде важен етап в разговорите между институциите, но също така и да задълбочим разговора и за да видим дали след тези разговори от комисията може да излезе предложение, което да е по-амбициозно от това, което е представено. Искаме да потвърдим, че като комисия по околната среда ние искаме да обсъждаме този пакет и да работим по законодателния акт. Много министри се изказаха за това пакета да се запази. Повечето министри на околната среда изразиха своето становище, че пакета трябва да се запази. Ние ще продължим напред и това е много важен момент – и сега. Сега ще дам думата на колегата Бонафе, която е докладчик по пакета за отпадъци, която ще направи встъпително изказване. И след това ще дам думата на генералния директор Фалкенберг. Заповядайте, госпожо Бонафе. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Фалкенберг. Аз искам да направя изложение, което да навлезе в същината на въпроса. Няма съмнение, че в предложението има много ценни елементи. Е, разбира се, Имаме и критични бележки, и има метод за изчисляване и за рециклиране, за съчетано с амбициозни цели, с, за, с забрана за депониране на отпадъците в сметища. Разбира се, има и недостатъци, някои конкретни елементи трябва да бъдат модифицирани и се надяваме а, тази работа да продължи. Очевидно е, че това, което ни представихте като предистория, доведоха а, не толкова до дискусия по същество. Всъщност, а, аз предпочитам да говоря за основата. Парламентът все още не е наясно защо комисията реши да включи предложението сред унези, които няма да са част от програмата за 2015 година. Вие много добре представихте нещата. Аз искам да представя кратка предистория и ще запомня с писмото на господин Юнкер, в което иска да се оцени състоянието на пакета и да се анализират първата реакция на парламента и съвета и значението му за растежа и работните места. След това беше проведено изслушването на комисаря Вела, в който комисарият каза, че пакетът е много важен с оглед на зелената економика а, и кръговратната економика. И накрая заместник-председателят Тимерманс, който се изказа пред пленарната зала и каза, че предложението ще бъде отеглено и до, 2015, до 2015 година ще представи по-амбициозно предложение което ще, с което ще се затвори цикъла. Сега разбирам, че ангажиментът на комисията е предимно към растежът и работните места. Ако и представено е, представена е оценка на въздействието, в които ще ви представя няколко економически данни. Говори се за това, че се предвиждат 180 хиляди работни места. Говорим за потенциално увеличение на БВП с 1%. Говорим за економия на суровини между 10 и 40%. Ако е вярно, както е вярно, че Искаме предложението да е по-амбициозно. Искам да попитам генералния директор Фалкенберг какво означава по-амбициозно. По, по-високи стойности на тези данни, които цитирах. Прекрасно. Питам се, е, срока 2015 година, тъй като това е срока, който комисията си е представила за представя ново предложение, има ли други елементи, е, които ще бъдат представени? Ако бъдат представени, ще се запази ли срокът? А, какво означава по-амбициозно? парламентът е готов да започне работа от утре. И се питам, защо трябва да се отегли предложението и да не започнем всички ние да работим от утре, за да постигнем целта. Ето защо аз е, изпитвам е, известна озадаченост. Комисията направи предложението. Сега разбирам, че имаме нова комисия, политическия мандат е много ясен Съветът възложи на комисията да не отегля предложението. В парламента на последното заседание вярно, че не беше прията резолюция, но ние постигнахме мнозинство по измененията да не се отегля предложението. Е, няма да повтарям думите на министъра на околната среда на е, Латвия. Аз съм е, оптимистичен човек и съм и, смят, и се надявам, че комисията ще оцени всичко това, което ще се каже и се надявам, че генералният е, директор Фалкенберг е, ще бъде отново сред нас март, когато ще представя е, доклада. Сега ще дам думата на генералния директор Фалкенберг, който ще направи изявление. Благодаря, господин председателю, за организирането на това изслушване и за това, че ме поканихте. Наистина, когато Поканата бе получена в началото на декември. Имах впечатлението, почти като Симона Бонафе, че ще дискутираме подробностите на проекта, който комисията бе внесла. Впоследствие новата комисия реши работата по този проект да не продължава в вида, в който той бе внесен, както и да потърси оптималните начини в законодателната сфера, чрез които Европа да постигне напредък по отношение на кръговратната економика. И комисията също реши е, да е, помисли по какъв е, начин да се допринесе максимално бързо за възстановяване на растежа. Нещо, към което тази комисия очевидно се стреми за всички 28 държави членки на Европейския съюз. Комисията, Симона Бонафе и вие подчертахте това, че решението е взето, но то ще бъде в официална форма едва след като приключи изслушването. Ние отблизо следим разискванията в парламента. Няма резолюция за работната програма на комисията, но сме следили разискванията, както казах и сме си отбелязали всички изразени, и то съвсем ясно изразени становища в полза на така наречената кръгова или кръговратна економика и оползотворяването на отпадъците в Европейския съюз. Аналогични дискусии в момента протичат с съвета и и формализирането на това решение на комисията, придаването на официален характер на това решение, е, ще бъде факт, когато и двете институции, съветът и парламентът, приключат дискусиите си. Като първо разяснение и мотив за намерението си да оттегли проекта, комисията е посочила това, че възнамерява да внесе друг проект на негово място, много по-амбициозен, много по-изчерпателен и това ще стане в хода на 2015 година. Мисля, че това е много ясна индикация, че комисията се вслушва в становищата, изразени в дискусиите във вашата комисия и в парламента като цяло. Но това, което правим, трябва да се вписва в общата стратегия за стимулиране на растежа, възприета от Европейската комисия. Защо да възприемаме при това положение нов подход. Не мога да ви кажа как ще изглежда новият проект, тъй като работата по него започва едва сега. Но има някои проблемни области, някои недостатъци на стария проект, за които бяхме уведомени. Както при първите дискусии в работните групи на съвета, и на заседание на съвета на министрите на околната среда, така и от членове на парламента. Анализирахме понятието кръговратна економика, внесохме и законодателни проекти за действащите нормативни актове в областта на отпадъците. Това сме длъжни да направим, тъй като става дума за действащи актове, които се нуждаят от преглед. Докато проектът все още не е оттеглен, имахме възможност да направим предложения за усъвършенстване на други действащи актове, за влагане на по-висока степен на амбиция в тях и за разширяване на целите, така че да се гарантира по-голяма сигурност, по-голяма стабилност за инвестициите, които трябва да бъдат намерени и вложени за създаването на необходимата инфраструктура, за създаване на съоръженията, в които отпадъците наистина се преработват, вместо те да бъдат просто изхвърлени на сметища. Е, в крайна сметка нашето общество произвежда огромни обеми отпадъци. Е, много значителна е тази цифра. Всяка година на сметищата в Европейския съюз попадат близо 2,5 милиона тона отпадъци. Тоест, това е проблем, който изисква решение. В новия си проект комисията ще открои своето намерение да изхожда от понятието кръговратна економика. Нашият проект ще засяга последната брънка, последният цикъл от този кръговрат. Новият проект ще бъде много упростен защото ще се вземат предвид новите методи за проектиране на продуктите, новите методи за използване на вещества, които могат да бъдат изолирани. Ще се вземат предвид нашите нови познания за токсичността на материалите. Всичко това е необходимо, за да може, когато стигнем до етапа рециклиране в този кръговрат, да не създаваме е, значителни технически проблеми е, при извличането на високо е, ценностни вторични суровини. И да не блокираме извличането на тези вторични суровини, които са напълно годни да се конкурират с суровините първа ръка. Това е целта, към която трябва да се стреми. В крайна сметка понятието кръговратна економика почива на анализа ни за ефективността на ресурсите. Трябва в крайна сметка да разберем, че ресурсите на нашата планета не са неизчерпаеми. Ако желаем и в бъдеще да живеем качествено, ако желаем да осигурим качество на живот на милиарди хора в развиващата се част на света, длъжни сме да намерим и по-добри начини за оползотворяване на суровините, по-добри начини за използване на така наречения природен, естествен капитал. Това е целта. Мисля, че новата комисия възнамерява да преосмисли своя проект изначално. И при това преосмислене тя ще се съобрази с всички полуки на плоскостта на по-доброто регулиране. Ще бъде отчетен принципът на субсидиарност. Ще се прецени как той може да постигне да ни помогне да постигнем желания напредък, ще се прецени как да разработваме законодателство не само с оглед на самото му приемане, но и с оглед на максимално полезното му изпълнение и как да дадем отговори на висящите въпроси, за да решим проблемите. От тук тръгваме при изменяването на проекта който бе внесен първоначално от комисията на господин Барозо. Част от е, инфраструктурните е, проекти се подвеждат сега под е, проекти, които могат да бъдат финансирани от нещо, което бих нарекал инвестиционната инициатива на Юнкер – и в този контекст трябва много бързо да генерираме идеи за това как в Европейския съюз да привлечем голям обем допълнителни инвестиции. Трябва да погледнем нези области, нези сектори, нези проекти, които са най-годни да се ползват от е, новите планове за инвестиции. И в този смисъл трябва да, да доразвием понятието кръговратна економика. Трябва да създадем по-качествени механизми, съоръжения, обекти, които да ни позволят да напреднем след като бъде внесен новият проект и той бъде съобразен е, с е, стремеж към максимална ефективност и максимално резултатни срокове. Това мога да ви кажа на този етап. Както казах, не мога да ви запозная с подробностите на альтернативните предложения, които ще бъдат включени в новия проект, който ще бъде внесен от комисията, тъй като той все още се изработва, но се опитах поне да очертая пред вас посоката, в която комисията смята да тръгне. Тя ще го направи бързо. Проектът вече е в процес на изработване. Мога да ви уверя, че комисията е поела ангажимент новият проект да бъде внесен и в съвета, и в парламента преди изтичането на настоящата година. Благодаря. Грация, грация ди questo. Благодаря за това изложение. Трябва да кажа, че аз, че лично преди да дам думата за коментари първо на координаторите. Искам да направя един коментар. Мисля, че споделям че е трудно да се оправдае това, което предлага комисията. Ако човек вземе едно решение и след това го промениш, трябва да има мотив. И не мога да разбера мотива и може би трябва всички ние да го разберем. Ясно е, че ако има нещо, което комисията не споделя в предложението, мотива, поради който иска да го промени, искаме да разберем кое е това нещо и кои са аспектите на предложението, които не се харесват на комисията. И зад думите по-добро регулиране и по повече амбиция, не можем да разберем какво се крие за тях. Ето защо се обръщаме към комисаря, заместник председателя, да ни обясни мотивите, само, защото само възоснова на мотивите можем да се съгласим или пък да изразим различно становище. Ще дам думата на координаторите и техните представители и започвам с Карл Хайнц Флоренс. Благодаря. Не се чувствам добре в кожата си, защото а, трябва да мрънкам пред един високо поставен служител на комисията. Той а, каза а, нещо от сорта. Ще се а, откажем а, само когато а, бъдем прегазани. Е, трябва е, да кажа, че господин комисарят не е тук и това е доста разочароващо. В съвета и в комисията мненията се лашкаха наляво и надясно. Имаше противоречие. Къде е комисарият? Ако а, той, а, ако говорим за една частна компания и в един такъв момент ръководителят го няма, той ще бъде освободен от длъжност. Ние сега трябва да видим защо се намираме в такова състояние. Ако а, наистина ще има доклад, който е амбициозен от новата комисия, то тогава ние ще го разгледаме. Обаче а, предишната комисия 4 години е работила по този документ, 20-30 проучвания са били направени и сега за една година нещата трябва да се подобрят. Не ми се вярва. Аз реших сутринта, че ще а, оставя доброто ми възпитание на страна за момент и ще кажа директно моето мнение. Господин председателю, трябва спешно да се работи по този документ, защото той вече се разглежда и в <clears throat> нашия парламент. Обаче има ли правно основание за изтегляне на а, документа, на законодателното предложение? Аз не съм юрист, но нека да видим а, какво би казал комисарят господин Фал, Фал, Фалкенберг ще може да каже със сигурност нещо по въпроса. Ние работим върху това доклада да бъде да усъвършенстван. Има някои сложни въпроси, целите свързани с е, рециклирането са различни в Румъния, в Австрия, например. Това трябва да се приеме, разбира се, но не искам да, да се прави разлика между Германия и Италия, Германия и Франция. Стига толкова. Това с, трябва да се полагат усилия. Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Това исках да кажа. Ако съм забравил нещо, ще се включа пак. Но искам да кажа, че след новата процедура за избирането на комисия, нещата се промениха. Имаше кандидати, има силни позиции в Европа, има хора, които оказаха влияние. Беше създаден списък и се каза, да, това и това и това ще го зачеркнем заместник председателя трябва да е тук и да каже за какво става въпрос и е, се надявам, че е, няма да стигам до успокоителни, защото тази тема наистина много ме е, вълнува. Следващият оратор. Благодаря. Ще говоря на е, нидерландски. Господин Фалкенберг. Аз съм докладчик в Сянка на ЕКАРЕ и ви приветствам добре дошъл в нашата комисия. Искам да благодаря а, за вашите е, разяснения, но оставам с впечатлението, че не сте се запознали с всичко, което би трябвало да бъде сведено до вашето внимание и се присъединявам към колегата, който се изказа преди мен да подчертая казаното от Каро Хайнц Флорен. Аз съм ам, избран в, Флама, в а, Фландрия. Това е моят избирателен район. И ние имаме някои наистина много а, модерни техники, свързани с кръговратната економика и е, имаме намерение да отбележим напредък в много важни сектори. Ако все още съществува няколко съмнение, свързано с убежденията и позицията на парламента, тези съмнения трябва да бъдат разсеяни днес, ако не е направено до сега. Е, тъй като гласуването на измененията показа ясни резултати, а именно, че парламентът подкрепя пакета, свързан с е, кръговратната економика. Няма нужда сега да повтарям е, данните. Трябва е, кажа, че е, аргументите, свързани с пакета, са ясни, но основанията за оттегляне на пакета са съвсем неясни. Те са доста витиевати. Е, не съм разбрал и до сега какво точно иска да направи комисията. Има един по-амбициозен пакет, това, ако е така, трябва ясно да бъде заявено, или а, ще а, свалите летвата. Има различни а, сигнали, които стигат до нас и те са доста объркващи. Не разбирам вече какво става въпрос, за нов пакет ли а, говорим и че а, това е възможно за срокът, който беше обявен от комисията до края на 2015 година, съмнявам се. И а, за да обобщя, ще кажа, че всичко ми е доста неясно. Ние искаме да бъде отбелязан напредък и искаме да работим възоснова на днешното предложение. Разбира се, пакета може да бъде а, усъвършенстван. А ние сме готови за това, а, но добре е да а, се проведе дискусия с експерти тук в парламента. А, на 4 март ще имаме мероприятие, ще, е, на което искаме да ви поканим и да ви покажем как нещата се получават в Фландрия, как какви технологии се използват в областта на кръговратната економика. Ясно е, че и комисарият, и вие, и вашите сътрудници са добре дошли на това мероприятие, на това събитие на 4 март. Искам да подчертая казвам от колегата Флоренц. Жалко е, че комисарият не е тук, за да можем да му зададем въпросите и да направим размяна на мнение с него. Госпожа Конечна. Е, пане председател, доволте ми благодаря, господин председател. Искам да се изкажа от името на колега. Аз не, аз не съм докладчик в сянка, но не може да присъства и ме помоли да се изкаже от името на групата. В нашата група има единодушие. Оттеглянето на предложението съвсем не е разбираемо не го и разбираме в контекста на това, което чухме от представителя на комисията. Той каза, че комисията иска по-амбициозно предложение до края на годината. И за нас това означава, че амбицията ще бъде по-ниска, защото сме запознати с амбицията на сегашното предложение. Вие не казвате истината. Казвате, че искате нещата да се подобрят, но поведението ви показва, че амбициите ще бъдат занижени. Ето защо искам да кажа, че пакетът беше представен в рамките на седмата рамкова програма. Той е задължителен никой не говори за принуждаване на комисията, но ние поехме този ангажимент в рамките на седмата програма и ние сме длъжни да го изпълним. Не мога да разбера защо Европейската комисия е възприела друг подход. Досието има подкрепата и на парламента, и на съвета, но и на всички граждани, които се вълнуват от, е, от съдбата на отпадъците. И можем да кажем, че тук е, има незачитане на консенсуса. Според е, групата на Обединената левица отеглянето на пакета не е от... приемливо. Не е приемливо да се модифицира предложението или да се представя ново предложение, защото цялата работа, свършена от господин Поточник, ще отиде на хаос. Текста беше обсъден с експерти, с граждани, с учени. И сега комисията ще представи нещо, с което няма да можем да се съгласим. Основата, която е подготвена, е добра. Нека комисията да разбере това и да се съобрази. В противен случай тя няма да бъде убедителна не само за парламента, но и за обществото, което приема предложението. Въпросът е крайно чувствителен и не бива да го пренебрегваме. Господин Гербранди има думата сега. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях. Влакът ми се движеше с закъснение. Господин председател, все още съм озадачен от поведението на комисията по отношение на пакета за отпадъците и кръговратната економика. Онова, което ме порази в самото, от самото начало на дискусията, когато започнаха да пристигат слухове, че пакета може да се отегли, е липсата на обосновка и липса на желание от страна на Европейската комисия защо възнамерява да направи това, което ще направи. Все още не съм чул обосновка. Не съм чу нито един убедителен довод в полза на отеглянето на пакета. Заместник-председателят Тимерман се опита да обясни нещата, но той не ни представи убедителни аргументи. Той говореше за кръговратната економика и този пакет обхваща само една част от кръга, говори за въглеродни компоненти, които е трябвало да бъдат решени. И никой в аудиторията не разбра какво казваше. Това е основният ми проблем. Няма обосновка. Европейската комисия по политически причини иска да покаже на света, че ще се заеме с, европейското законодателство и ще включи определен пакет в списъка актове, които ще бъдат отменени. Сега чувам, че предложението не е достатъчно обърнато към економиката – само, че ако започнете, ако погледнете предложението, ще видите, че то започва тъкмо с економика. Ще се спестят 6 милиарда за фирмите. Няма нито една друга област, в която можем да направим подобни економии. Така че липсата на економическа обосновка не е причина. Това би трябвало да бъде един от краягълните камъни на програмата на Юнкер за възстановяване и съживяване на европейската економика. Напълно съм озадачен. Единственото, което ще видим е, че ще загубим много време, поне една година, според мен две, защото предложението беше представено на парламента през юли. Не можем да очакваме ново предложение до края на годината. Така че ще натрупаме закъснение от две години. И това не е всичко. Е, не е само закъснението. Това, което ме притеснява е, че службите на комисията ще започнат работа по ново предложение и ще разберат, че ще бъде трудно да предложат е, нещо е, ново, което да е видимо различно от предишното предложение. Комисията отчаяно ще търси какво, какво ново да включи в предложението. Това не означава, че качеството непременно ще бъде по-високо. Ето защо моят призив към комисията е да преосмисли стратегията си. Няма да кажем, че те ще претърпят неуспех, когато внесат предложението след няколко месеца. Мисля, че големият печеливш от едно от приемане на този пакет ще бъдат гражданите и фирмите. Сега господин Шлек има думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, господин Фалкенберг. Много съжалявам, че този пакет ще се оттегли от законодателната процедура. Според мен, ние загубихме много време през последните години, защото генерална дирекция и а, Генерална дирекция околна среда и комисаря Поточник инвестираха много усилия в адаптирането на целия пакет. Привличам вниманието ви върху факта, че сегашната Европейска комисия показва нещо, което трябваше да стане ясно от самото начало. Той, че околната среда е нещо като черна овца в, в плановете на комисията за а, този мандат. Управлението на отпадъците не, е, не принадлежи само към економическата област, там става дума и за опазване на околната среда. Тревожиме това, че комисията говори за желанието си за по-амбициозна програма. Знаем, че държавите членки са формулирани коментари в смисъл, че този план е твърде амбициозен, що се отнася до постепенното премахване на сметищата. Твърдението, че пакета трябва да бъде по-амбициозен, за да затвори кръга на кръговратната економика, противоречи на това, което каза господин Юнкер в към предизборната кампания. Той говори за този пакет като за някаква тежест за економиката. Искам да посоча, че самият факт, че комисията иска да отегли пакета, не е положителен сигнал. Много са страните, които се притесняват, че няма да могат да спазят целта за премахване на сметищата. Може би е, смятат, че това е начин е, да се отложи е, премахването на сметищата. Госпожа Еви, искам да се присъединя към всички, които казаха, че решението за оттегляне на пакета не е добър сигнал и не вещае нищо добро за бъдещо, бъдеща работа на тази Европейска комисия. Хубаво би било да ни дадат отговор не само поради разходите за всички проучвания, анализи, оценка на въздействието. То, всичко това е направено с обществени средства, така че не можем да пренебрегнем това и е да се отнасяме лекомислено към него. В новото предложение не, мо, не могат, не може да не се обърне внимание на отсъствието на някои въпроси. Тарифата на отпадъците, тарифата за отпадъците – и като свързано с принципа замърсителят плаща. Разделното събиране на органични отпадъци, това е много важен въпрос при управлението на битовите отпадъци. Още нещо за модела за изгарянето на отпадъците. Модел, който не, който не води до намаляване на отпадъците в дългосрочен план. В крайна сметка се трупат отпадъци, което е характерен белег за, за нашето общество. От и това е въпрос, който следва да се има предвид. Сега приключихме с докладчиците в Сянка. Сега ще дам думата на колегите с молба да бъдат по-кратки. Благодаря, господин Юнкър. Каза, че ще сме изправени пред една политически ориентирана комисия. Така се и получи. Днес ам, се изразява възмущение, че комисарят не е тук, господин Тимерман, Зирман, всички трябва да са тук, защото това е било едно политическо решение, всичко да се направи на пух и прах и да се започва от начало. Това беше на последно място и решение, продиктувано от натиска от а, а, различните лобита. И а, Мога да кажа, че това е, е доста безотговорно предложението да се третира по такъв начин. Какви са проблемите в Европа, че не се инвестира вече, че няма доверие в политиката и тази мярка, този пакет да е, бъде е, оттеглен. Не се знае какво ще се случи с този пакет, с пакета за въздуха. Това създава несигурност в инвестиционната среда. Инвеститорите се въздържат, разбира се. Um, аз а, също а, съм много възмутен. И а, това е един вид а, вербален шамар. А, ние наистина сме много ядосани на комисията. Тук има пропукване в доверието. Когато говорим за доверието на, инвеститор, на инвеститорите, това наистина е а, тежък удар за тях. Е, господин Фалкенберг трябва да разбере, че ние сме много възмутени, много сме ядосани и че, а, а, че тази тема е важна, както и темата за устойчивостта и че економиката трябва да върви нагоре и това зависи от редица политически решения вместо сега да се караме за това дали предложенията са добри или не, какво да ви кажа? Предложенията никога не са съвсем ам, удачни а, е, накрая, но това е нашата работа, да ги ам, доусъвършенстваме. Има и второ четене. Е, парламента и съвета са за това. Моля ви, не пипайте този пакет. И аргументът, че трябва да е, е по-добър, ами а, Мога само да се изсмея на едно такова твърдение. Сега трябва и външните министри да се за, занимават и с а, този а, въпрос за отпадъците, вместо да се занимават с Украина, Палестина или с а, други събития, които се случват а, по света. Моля ви, а, обсъдете този въпрос в комисията. Не а, не се бавете и нека нещата да се нормализират. А, колегата Окин, моля ви, а, нека да сме кратки, в противен случай а, ще се забавим с изслушването. Uh, Благодаря ви. Искам да попитам господин Фалкенберг, кого смята да заблуждава тук? Комисарят Поточник се бори за този пакет години наред. И сега ни казвате, че искате да бъдете още по-амбициозни. Точно тази комисия извади околната среда от приоритетите. Не можете да кажете нищо, което да обоснове по-висока амбиция. Да, е, е, екопроектиране – Знаете обаче, че Юнкер водеше предизборна кампания против директивата за екопроектирането. Може ли да бъдете малко по-ясен, ако обичате? Тъй като това, което правим сега е да си играем игрички. И ако това продължим да правим, нищо няма да произлезе. Институциите трябва да работят. Вие знаете, че държавите членки критикуваха парламента за това, че е прекалено амбициозен. И изведнъж се изправя Европейската комисия и ни казва, ние ще бъдем още по-амбициозни от това, без една дума да каже в защита на тази по-висока претендирана амбиция. Нали, е, вашият председател на комисията е, идва с е, изцяло нови идеи. Искам да ви кажа една датска пословица, която на английски е, звучи така. Възможността на благородните да понасят отговорност някой ден ще спаси човешката раса. Председател, то бъде скутечне кратке. Я, я съм знам и... Господин Пот. Благодаря, господин председател. Ще бъда лаконичен. Добре известен съм с това, че имам добро отношение към Европейската комисия. Опитвам се да запазя това си отношение, но господин Фалкенберг трябва да знае, че търпението ми се изчерпва. Знаем какви доводи е изтъквала комисията във връзка с този пакет. Ако политическата воля и политическото ръководство на комисията се огънат пред онези, които не желаят да иновират и да инвестират. И ако комисията се страхува от няколкото жълти карти, които заплашително размахват няколко национални парламента, кажете го ясно и високо. Европейският парламент наистина иска пакетът за отпадъците да остане в дневния ред. Вие като че ли не разбирате, че това е резултатът от гласуването в Страсбург. А, защо ще внасяте по-амбициозен пакет, бе, правейки се, че не виждате, че парламентът желае да работи по-амбициозно по настоящия. Ако не искате да работите, кажете го ясно и кратко. Нека дойде тук комисарят и каже Страхме от операторите в промишления сектор, които не желаят да си изпълняват задълженията. Нека се каже това ясно. Е, нека да спре е, тази срамна игра, това срамно прехвърляне на топката между комисията и парламента. Мерси, Дорнано. Благодаря, господин председател. Предлаганата директива е свързана с тема много важна за нас и за мен в частност, тъй като става дума за възможността ни да опозотворяваме максимално ресурсите, които ни предлага природата и е, да гарантираме устойчиво развитие. Нека е, да припомним, че рециклирането има е, цена технологична, техническа и тази цена засяга доста частни предприятия, както и местни органи. Също така трябва да се има предвид, че организирането на система на кръговратна економика също струва пари. Предприятията и е, местните органи ще трябва да поемат е, разходи и това трябва да бъде е, отразено в бюджета им. Е, иска се нова и култура на инвестиции, обаче е, подобна система на кръговратна економика изисква дълбоко реорганизиране на нашето общество економика. Е, това изисква и фундаментална оценка. Имало е някои оценки до сега, но те са само частични. Трябва да се направи фундаментална оценка на понятието кръговратна економика, е, за да бъдем резултатни в действията си, за да бъдат ефикасна нашата дейност. Е, в противен случай е, държавите е, членки няма да могат да се организират ефикасно. Иначе за тях ще остане по-ефикасно организирането на традиционната конвенционална економика вместо организирането на кръговратна такава. Вprašanje отпадков е едно от темелних скупних проблем. Благодаря, господин председател. Мисля, че отпадъците са сред възловите въпроси, с които трябва да се справим. Но за тази цел е необходима честна дискусия. Отпадъците не трябва да водят до политически решения, годни само за кощето. Бих желал да приемем задължително решение, в което са поставени ясни цели и ясно е посочено как те ще бъдат постигнати. Не трябва да приемаме е, концептуалната липса на приемственост. Философията, според която т.е. философията на предишната комисия е, във връзка е, с природните ресурси беше добра философия. Особено от гледна точка да отпадъците и тяхното регулиране. Не бива да забравяме, че тук сме изправени пред комплексен въпрос. И е, чисто отрасловият подход няма да ни помогне. Нуждаем се от общ и интегрален подход, който отразява всички аспекти на темата. Ще добавя и следното. Политиката ни връзка с отпадъците има силна връзка с основната цел обща за нас и е- за Европейската комисия. По-конкурентоспособна економика. Иска ми се да чуя какво мисли комисията по тези разсъждения. Благодаря. Сега господин Фланаган ще зададе последния въпрос. Благодаря ви. Тук има много преводачи. Има много преводачи на всяко е, заседания е, на нашия парламент, но има един език, от който превод няма и това е езикът на глупостите. Е, глупостите трябва да се преведат на човешки език. Аз ще ви предложа превод. Този съюз се занимава с големите предприятия, а не с дребните хора. Той се занимава с печалбите, а не с околната среда. Няма значение този човек срещу нас какви глупости говори, аз си превеждам неговото послание така. Не вярвам на вас, не вярвам на комисията, не вие еня за околната среда. Комисията и нейният председател са катастрофа. Именно по тази причина председателят и трябва да си отиде. Some... Сега комисията има думата да даде отговорите, които ние така дълго очакваме. Um, Уважаеми господин председателю, много внимателно слушах отделните изказвания и до голяма степен те повтарят позицията която беше изразена по време на предишни дискусии и не на последно място и по време на тази в Страсбург. Виждам, че има широка подкрепа за предложението на комисията. А, такова въодушевление не съм виждал по време на целият ми а, стаж като служител на комисията. Има предложение, което комисията възнамерява да отегли, за да го подобри и виждам, че парламентът с а, голямо въодушевление приема този факт но в съвета все още а, не се знае, че това предложение би могло да бъде отеглено. По време на първите заседания на министерско ниво имаше дълги списъци с въпроси и много критика беше изразена, че това е свръхамбициозно, това е непостижимо, това е много сложно, много бюрократично и така нататък. По време на много дискусии аз съм бил свидетел на подобни реакции и от страна на парламента, и а, от страна на редица представители на отделни групи и заинтересовани лица. Съществуващото предложение се разбира по-добре явно и, а, както се вижда, подкрепата става все по-значителна. Признавам, че аз пряко съм свързан с това предложение и с работата по него, но никога не бих дошъл тук и не бих казал, че нашето предложение е съвършено и че няма начин по който то да не бъде до усъвършенствано. Необходимо е, е да предложим нещо, което подсилва доверието на инвеститорите. Те искат това предложение да изходи от основните безпокойства, свързани с околната среда. Това предложение има и значение е, значително економическо въздействие и економическо съдържание съответно. Предложението трябва да се изготви по възможно най-добрия начин. Отново чух е, различни позовавания на факта, че не трябва да се допуска депонирането на големи количества отпадъци. Е, те трябва да бъдат използвани за следващите поколения продукти. Ние трябва да поправяме, да обновяваме продуктите, вместо да ги изхвърляме на сметищата. Има и различни изходни позиции на държавите членки, когато говорим за различията между тях. Има значителен брой държави членки, които изхвърлят на сметището си над 90% от а, битовите си отпадъци. Да, Фландрия и други региони много бързо показаха, че посоката може да бъде сменена, че нещата могат да се променят. Праволинейната економика може да се превърне в кръговратна економика. Посетил съм някои от предприятията. Знам колко много научно изследователски развойна дейност се извършва, че се работи върху нововведения, работи се върху различни видове опаковки и, и има и на места много високи нива на рециклиране на отпадъците, но все още много голяма част от, от а, а, економиката в Европа не е свързана с това високо ниво на рециклиране и част от Европейския съюз е успял а, да изхвърля едва процент 2 от а, своите битови отпадъци, но има други части в Европейския съюз, където и 95% от тези битови отпадъци се изхвърлят на сметището. Нашите предложения са били подложени на оценка на въздействието и а, информацията е там. А, аналитичната работа, която е извършена, по съществуващото предложение е налична, но може би има неща, които можем да разберем по-добре. в хода на процеса аз казах, че има законодателни изисквания за държавите членки през 2015 година да изготвят схеми за разделно събиране на отпадъците. Е, това се отнася за пластмасовите отпадъци, за хартиените отпадъци, за металните отпадъци и за стъклото. Много е, ясни са нашите насоки, свързани с е, биоотпадъците, които не трябва да бъдат изхвърлени без да са обработени. И това всичко се е, е задвижено ще се извърши оценка, за да се види в кои държави членки има по-добри системи за разделно събиране на отпадъците, защото има такова изискване до 2015 година. Има изискване, обаче все още се а, допуска изхвърлянето на тези разделно събрани отпадъци на сметищата до... До 2020 дори. И а, ще е добре а, в нашите разговори да приемем, че можем да търсим по-добри, по-добри решения Призовавам ви да вземете предвид казаното от заместник-председателя Тимерманс, че тази комисия иска да изготви по-всеобхватно, по-амбициозно предложение. Вземете този ангажимент на сериозно и след това може да изказвате вашите критики. Мога да кажа, че ние работим в дух на конструктивно сътрудничество и а, тази политика, свързана с управление на отпадъците, е свързана и с растежа, и с заетостта. Трябва да нам... Потенциалът е на лице, трябва да намерим най-добрия начин, по който ние да а, изчерпим този потенциал. Да, времето също е от значение. Да, разбирам го, като си има предвид настоящата економическа среда в Европа, но да не забравяме, че има действащо законодателство по всички тези въпроси. Имаме цели, които са заложени до 2020 година. Повечето от държавите членки не са стигнали до момента, в който са на път да постигнат тези цели до 2020 година и така трябва да има по-амбициозни цели до 2030 година. Не говорим за нещо, което ще се случи от днес за утре. Виждате, това е а, област, за която е нужно повече време и повтарям отново комисията, а, след като чу какво смятат депутатите, ще изготвят своето предложение до края на годината, ще се види в кои области ще се заложат по-високи амбиции и ще има допълнителни предложения, свързани с това как да бъдат произвеждани стоките че да са свързани с по-доброто им оползотворяване след тяхната употреба. Трябва да се разбере, е, че между държавите членки има големи различия и законодателните предложения трябва да вземат това предвид, за да бъдат е, ефективно ам, транспонирани в националните законодателства на всичките 28 държави членки. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че приехте да дойдете в нашата комисия, за да разберете добре дебата. Със сигурност а, дебатът беше много оживен. В понеделник искам да ви кажа, че ние ще ви чакаме и очакваме подробни обяснение за мотивите и избора. Благодаря ви. Мисля, че можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Това е изслушването. Как ще протече то? Веднага ще дам думата на докладчика без друго сме закъсняли. Искам да помоля онези, които искат да напуснат залата, да го направят бързо. Госпожа Бонафе. Благодаря, имайки предвид, че сме закъснели сред нас важни гости, ще бъда много кратка в встъпителните си дуни. Мнозина от вас се питат защо трябва да провеждаме изслушване, имайки предвид трудностите. Аз мятам, че това е свързано с нашата последователност и желанието ни да спазваме ангажиментите си. Трябва да вървим напред. Надяваме се, че предложението в крайна сметка няма да бъде отменено. Как ще тече изслушването? То ще се проведе в две чести. Няколко думи общо встъпление за кръговратната економика. След това ще разгледаме основните въпроси и проблеми в предложението. Защо посвещаваме част изслушването на кръговратната економика? Защото отпадъците са част от кръговратната економика и искаме да преминем от прехода, е, да, да направим преход от линейната економика към кръговратната. Това е свързано с необходимостта от по-ефективно използване на ресурсите. Тук влиза и опозотворяването, рециквилирането. Отпадъците не са вече просто отпадък, а ресурс. Трябва да променим а, парадигмата на, на политиката. В първата част ще разговаряме по тези въпроси. През последните месеци се срещнах с редица заинтересовани лица. Е, очевидни станаха трудностите на предложението, методите за изчисление. Един проблем, единият метод за изчисление е, изисква да се поясни къде ще, откъде ще тръгнем при изчислението на рециклирането. Възниква проблеми с дефинирането на битовите отпадъци. Тук трябва да се помисли сериозно. Също така отговорността на производителя. Смятам, че освен на разговорите, които проведах, ще имаме добра възможност да изслушаме гостите, е, така че ще се огранича само с това да приветствам нашите гости добре дошли и ви давам думата отново на вас. Сега започваме с основен доклад, ако може за не повече от 6 минути на Джос Блериот от, от фундацията Елен Макартър. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Фундацията Елен Макартър е организация с идеална цел създадена в Обединеното кралство, създадена преди 4 години, за да ускори прехода към кръговратната економика, като хвърля светлина върху възможностите, работим с образованието, бизнеса и разработваме економически анализи, които обосновават необходимостта от преминаване е, от линейната економика към опозотворяването. Един от първите въпроси на които можем да дадем отговор. Очевидно, преходът е необходим и възможен. Защо? Защото има натиск върху околната среда, екосистемите и така нататък. Инвеститорите и финансовите среди настояват за по-дългосрочни перспективи за повече стабилност. Престоят ни решаване на задачи, свързани с заедостта и растежа. Възниква, създава се и нов тип потребител който не държи толкова да притежава стоките. По-важно е да могат да се използват определени услуги, а това може да става и като се използват определени стоки съвместно с други. Тук, разбира се, помагат информационните технологии, които ни дават възможност да проследим продуктите, за какво могат да се използват, какъв е краят на полезния им живот и така нататък. Ето, графично представяне на кръговратната економика. Както беше казано, става дума за системна промяна, която засяга различни сектори и е, заинтересовани лица. Можем да отделим биологическите материали, техническите, металите и полимерите. Искаме да видим къде са възможностите. И економическият анализ показва ясно, че най-големите економически възможности за економия на материали е, следва да се търсят в средата на графиката. Повторно използване, е, преработка, всичко това, което дава възможност е, да се економисват материалите, които използваме. Ако сравним двигател за кола който е разработен от чисто нови материали и такъв, който е преработен и осигурява същото качество, е, енергията, която се пести е 75%. Очевидно това влияе върху емисиите на въглероден двуокис. Това разбира се предполага елементите да могат да се използват повторно. Това означава, че и дизайнът трябва да допуска лесното демонтиране на тези елементи. Ако производителите искат да използват материалите си като източник на материали, за да, се, за да не разчитаме толкова на нови материали, Очевидно имаме нужда от нови модели. Първият доклад, който публикувахме през 2012 година, всъщност комисария Поточник подписа поръчката за доклада и нашата фундация беше поканена като участник върху Европейската платформа за енергийна ефективност. За нас участието в този проект е много интересен. Докладът показва, че европейските производители в сектора на електродомакинските уреди, например, има възможности за нетни економии между 400 и 600 милиарда долара годишно, в зависимост от и прилаганите сценарии. И това предполага дребни промени в дизайна нищо, нищо кой знае колко драматично като промяна в политиката или дизайна. Необходимо е да се създадат подходящи условия и политиката може да изиграе важна роля, за да ускори този процес. Някои фирми започнаха да се възползват от тази възможност, Става дума за това да се, предо... да се предоставят ясни сигнали за инвеститорите. И, е, дали а, е, сме избрали пътя на кръговратната економика или пък ще си държим на линейната при всичките и недостатъци. Шесте ми минути изтекоха и ще приключа на бързо. Втория доклад, който разработихме, анализира бързо оборотните потребителски стоки и има какво да се направи за при оползотворяването на економически възможности. Тук говорим за изтощаване на почвите, има какво да се направи, за да се преодолеят недостатъците и сълскостопанските продукти да не се разхищават. Е, и от наша гледна е, точка е, отпадъците са ресурс, определено. Важно е какви стоки ще предлагаме на пазара, какви, иконо, какви стратегии ще прилагаме в економиката, така че да оползотворяваме максимално ресурсите и да намалим натиска върху изчерпаемите ресурси. Благодаря. Сега започваме с заместник председателя на Европейския европейс, на европейските служби за управление на отпадъците. Господин председател, извинете, мога ли да поставя процедурен въпрос? Нямаме е, писмен вариант на изложенията. Трудно е да виждаме на екрана. Знаете ли дали някъде можем да ги видим е, в приложението електронна комисия? Send you in a short time the copies. Ще ви е, раздадем копия не след дълго, отговаря председателят. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, ich danke Ihnen. Господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата, е, за да представлявам пред вас е, позицията на нашият съюз. 18 е, са членовете между тях Норвегия и Сърбия, кръговратната економика и други сектори. През 2014 година се запознаха с пакета за отпадъците, който им беше представен от господин Поточник и затова сега, сегашното отегляне на пакета според нас е грешка и то фатална. По много въпроси имаше изразена критика, свързана с определенията, с изчисляването на квотите. Законодателният процес е трябвало да се занимае с всички тези аспекти и не трябва да се стига до оттеглянето на пакета, защото, пак повтарям, това ще е лош сигнал. Според нас е, трябва за съответните цели да се подберат подходящите инструменти. Става въпрос за финансиране на инфраструктура за кръговата економика на бъдещето. В миналото средствата, които са били на разположение, не са били освоени и ако са били освоени, те са използвани за модернизирането на сметища, без да се изгражда необходимата инфраструктура. Новите структурни фондове имат за цел а, да изградят петстепенната инфраструктура и а, се предвижда насърчаването на модели с помощта на публично-частни партньорства да бъдат изпълнени на практика. Говорим за поставянето на законодателни рамки, които са важни за самото изпълнение на пакета. Необходим е план за управление на отпадъците и в Европа да има достъп до съответната инфраструктура, която да отговаря на изискванията за иерархията на отпадъците. Събирането, разделното събиране на отпадъци се осъществява в инсталации в момента, които събират отпадъците на над 5 милиона души участи всяка от тях. Трябва да имаме предвид и това. На теория има много задължения, свързани с, от една страна, пазарното развитие, от другата страна, опазването на околната среда. Говори се създавател на 580 хиляди работни места. Е, в Германия повече от четвърт милион души работят вече в този сектор – браншът е, също е обвързан с целите за ВИ. Когато говорим е, за заетост и за растеж, не трябва да става въпрос за откъслични инициативи, а за ефективни инициативи. От е, отеглянето на пакета може да доведе участие до големи вреди. да речем в страни като Норвегия, страни от Бенелюкса, може би и не. предвижат се до 2020 година нива на рециклиране в размер на 50%. ако се отегли пакетът, може да се стигне до проблеми и да се изгуби набраната инерция. Моля ви е, да имате предвид това послание, което исках да ви предам днес. So, invitiamo a fare il suo intervento Piotr Barzak, Policy Officer of the Waste European Environmental Bureau. Благодаря. Давам думата на господин Пьотър Балцак, който работи за Европейското бюро за управление на отпадъците. Благодаря. Е, много, че ми давате възможност да се чуе гласът на гражданите на това изслушване. Виждам, че е, намеренията е, за пакета са много амбициозни. Може би това е единственото предимство на шума, който се вдига, но трябва да се мобилизираме, за да видим какво ще стане в действителност. Трябва да се работи за много по-качествено управление на отпадъците. Европейското бюро за околната среда или за управление на отпадъците е една огромна неправителствена организация, която представлява над 150 членове, над 15 милиона граждани. Имате това изявление от нашето бюро, където е, са е, посочени всички контрадоводи на фалшивите аргументи, претенциозните аргументи, изтъкнати от господин Тимерман за отеглянето на пакета. Никой от неговите доводи не издържа на критика, но нека сега премина към моето изложение – защото всъщност ние си говорим тук политически. Вие си спомняте документите, задължителните цели, приети и обсъдени тук и в съвета. Това е, е документ, който трябва да ръководи цялата ни дейност. Ако кажем А, трябва да кажем и Б. Е, до сега е, проектът за отпадъците е единственото конкретно средство, което съм видяла за постигане на тези задължителни цели. Например, цел 2 за ресурсната ефективност или цел 4, щадящо околната среда и здравето. Е, няма нужда да се протака работата по проекта. В, послед... в противен случай няма да постигнем задължителните си цели до 2020 година. Искам да благодаря на всички е, скъпи е, евродепутати, които подкрепиха гласуването миналата... миналия четвъртък е, и се противопоставиха на оттеглянето от страна на комисията на пакетите за чистота на въздуха и за. Е, отпадъците. Макар да няма резолюция по ясни и явни политически причини, има много ясно послание, което е било излъчено от парламента и Европейската комисия не може да си запушва ушите пред това послание. Също така е, има и писма от страна на отделни депутати, има заключение на съвета от октомври месец. Там, макар някои държави членки да са внесли резерви за проучване, те все още продължават работата по проекта. А на съвета през декември бе изразена силна подкрепа за пакета в сегашния му вид и против неговото отегляне е, Комисията, комитетът на регионите и економически и социален комитет вече са започнали работа. Те работят върху становища по този пакет. Промишлеността, неправителствените организации, местните органи, всички тези структури бяха напълно игнорирани, загърбени от комисията и нейния представител господин Тимерман в случая. Говорим за е, кръговратна економика. Това е, се превръща в модерна дума, но преди да навляза в дискусиите, искам да кажа следното. Е, в, тези кръгове не трябва да се въртим е, бързо, а бавно. Тоест, животът на един продукт трябва да бъде максимално дълъг и трябва да има взаимно на съвместимостта между продуктите. Кръговете трябва да са малки. Защо? Те трябва да са и тънки, защото тези потоци от, отпадъци не трябва да бъдат огромни, трябва да не допускаме излишни отпадъци, такива каквито се създават, например, чрез продукти за еднократна употреба. И тези кръгове трябва да се въртят на място. Може ли да се получи подкрепата на промишлеността за тази инициатива? Бих пожелал успех на всички, които се опитат да го направят, но поне индустрията може да получи стимули. Онези, които се стремят към намаляване на отпадъците, трябва да бъдат стимулирани. Това въжи за електрониката, за пластмасовите изделия, за текстила. Ето един е, наш доклад, който фигурира и на веб страницата ни. Над 800 000 работни места могат да бъдат създадени чрез е, амбициозна политика, която предвижда да се правят и ремонти на вещи, а не те само да се изхвърлят. Е, това е сериозен принос за стопанството. Колко работни места ще създаде изгарнето на отпадъци, това е въпрос към вас. Искам да подчертая, че се нуждаем от цели, от задължителни цели. Ето защо. Вляво на този диапозитив виждате рециклирането на материалите. За последните 10 години сме постигнали напредък. Защо? Защото има задължителни цели. Вясно виждате рециклирането на биоотпадъци. Там няма напредък, защото няма задължителни цели. Следователно, напредъкът е обословен от задължителните цели. И други примери можем да дадем. Това е Европа. Може би това ще е най-сериозният въпрос, който да обсъждаме през идните месеци. Нуждаем се от законодателство за целия Европейски съюз. Аз представлявам работната група за отпадъците, в която влизат експерти от по управление на отпадъците от е, изтока и запада на Европа. Е, поляк съм, познавам добре положението и в Чехия и Словакия. Мога да ви кажа, че плановете на Министерствата на околната среда не са достатъчно амбициозни. Дружествата винаги ни казват, нуждаем се от задължения на ниво Европейски съюз, иначе страните не потеглят, държавите членки не потеглят на това да възприемат задължения. Няма много време да се разпростирам в подробности, но нека мина към заключенията. Какво означава да отеглите пакета сега и да внесете по-амбициозен проект? За мен и колегите ми би трябвало да се запази сегашното ниво на амбиция и да се добавят към него добрите инициативи в съобщението за суперекономиката, по което е докладчик евродепутатът Пити Кайнен това означава за мен по-амбициозен проект. Нищо друго не бих приел като по-амбициозно. Трябва да преминем към кръговратна економика максимално бързо. Смятам, че тогава бъдещето на Европа ще просветлее. Нуждаем се само от политическата воля. Тя е копчето, което трябва да бъде натиснато. Всичко останало е на лице. Благодаря. Сега даваме думата на господин Брандолини който е член е, на структурата Municipal Waste Europe, битови отпадъци в Европа. Е Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за поканата. Аз представлявам Municipal Waste Europe, национални обединения на управителите на отпадъци и СЕП, която представлява организации от посветени на услуги от общ интерес. Е, ние сме една от трите организации, признати от Европейската комисия в тази област. Municipal Waste Europe и СЕПЕ приветстват пакета за кръговратната економика. Според нас това е важна стъпка към една по-кръговратна економика, в която ефективността на ресурсите се превръща в ключов фактор за економически растеж и опазването на околната среда в Европейския съюз. Пакетът идентифицира основната роля, която играе управлението на отпадъците. Ние смятаме, че управление на отпадъците означава ефективно управление на ресурсите. Искаме да подчертаем, че за да се изпълни и спазва иерархията на отпадъците, трябва да и трябва да се позоваваме на превенцията за, като предпоставка за успех на пакета. Пакетът за кръговратната економика се надяваме, че ще бъде запазен Той, този пакет предлага нова дефиниция на е, битовите отпадъци. Според нас тази дефиниция трябва да се основава изцяло на происхода, характера и състава на отпадъците и да не се свързва с големината на фирмата, която събира отпадъците. Тази дефиниция трябва да се основа в максимална степен на Европейския каталог на отпадъците. Също така смятаме, че целите за рециклиране са много важни и сред тях приоритетно е да се дефинира единен метод – на ниво държави членки за изчисляване на процента на рециклиране. Този метод на калкулиране трябва да се основава на резултата от първото разделяне. Също така смятаме, че е необходимо да се поставят амбициозни цели, заедно с възможността, заедно с а, реалистичният а, характер на тези цели. Новите цели, според нас, трябва да се разработят, като се отчита контекста. И този контекст не може да не включва, че ние трябва да дадем нова дефиниция на битовите отпадъци, че разработваме нов метод за изчисление и също така следва да отчетем постиженията в управлението на отпадъците сред 28-те държави членки. Смятаме, че рециклирането трябва да се увеличи в количествено и в качествено отношение, защото това е начинът да се оползотворят отпадъците. Смятаме, че трябва да има конкретни цели за конкретни отпадъци например хранителни отпадъци и органични отпадъци. Също така разширената отговорност на производителя е важен инструмент, за да се изпълнят целите на кръговратната економика и за постигането на по-високи амбициозни цели за рециклирането. Пазарът на рециклирани материали има нужда от подкрепа. Ето защо следва да се разработят критерии, свързани с това оползотворяване. В този контекст екодизайна е ключ за постигане на целите на кръговратната економика и решаващо условие за постигане на целите, които са дефинирани като амбициозни, но пък те трябва да бъдат и реалистични. Е, трябва също така да се разработи е, структура на предприятията за рециклиране и сортиране и оползотворяване. Е, трябва да има предприятия за третиране и преработка на органичните отпадъци както сочи опитът в някои държави членки, това е сериозна възможност за увеличаване на растежа и работните места в и то зелените работни места. Управлението на отпадъците е възможността за създаване на нови предприятия. Няколко думи за целите. Смятаме, че намаляването на депонирането отпадъците в сметища и целите в предложение в пакета са предпоставка за постигане на кръговратна економика. Е, трябва да се поставят реалистични цели с осъществими е, стъпки с срокове 2015 и 2030 година. Депонирането на отпадъци в сметища е, трябва да се постепенно прекрати и то не само за битовите отпадъци. Благодаря. И сега, преди дебата, последното изказване Вирджиния Янсен. Like Искам да благодаря на докладчика и на председателя, разбира се, за това, че отправиха покана към мен и благодаря и на всички останали, които са днес тук. Ние подкрепяме запазването на пакета за управлението на ам, отпадъците. От самото начало Европен подкрепи пакета по три основни точки, които ще очертая. Ще продължим да работим конструктивно с вас, с съвета и с комисията така че преразглеждането на законодателството за управлението на отпадъци е по такъв начин, че да пренесе за кръговратната економика. Ние сме необикновена организация, представляваме балансираните позиции на цялата верига от производителите на опаковките до ползвателите на тези опаковки. Ние нямам предпочитание към някой опаковачен материал. ние искаме веригите, снабдителните вериги да станат по-ефективни е, искаме да се хармонизира законодателното, законодателство в Европа, така че предприятията да са конкурентоспособни, да има решения свързани с опаковките, които са екологосъобразни е, е, и економически ефективни. Целите на кръговратната економика могат да бъдат постигнати чрез хармонизирана и справедлива законодателна европейска рамка. Преразглеждането трябва да засегне три аспекта. Първо, да ем, определи какви трябва да бъдат хармонизираните определения, свързани с постигнато на целите за рециклирането. На второ място, как да се стигне до там? Да се е, използва и по-голяма отговорност за производителите. Рециклирането рециклираното трябва да си остане основен принцип в директивата за, опаковките и за рециклирането на опаковките. Необходимо е иновациите и технологиите и конкурентоспособността в Европейския съюз да бъдат насърчавани. Така ще се стигне до растеж и работни места. Нека да се спра на още три неща. Първо, трябва да има показатели за измерванията, трябва да има методология за изчисляване на нивата на рециклиране. На второ място трябва да има реалистични цели за рециклирането въз основа на стъпка първа. Европейския съюз трябва да хармонизира мерките и докладването за нивата на рециклирането са много важни за инвестициите и за управлението на отпадъците. Това трябва да бъде всичко обхванато в европейското законодателство. Реалистични трябва да са целите, защото ние знаем, че за някои държави членки транспонирането на този вид законодателство е голямо предизвикателство и има все още затруднения при постигането на, на целите. Било то заради инфраструктурата за обработка на отпадъците, било то за нивата на рециклиране. Трябва е, да се види е, как да бъдат е, постигнати тези цели за рециклирането на упаковките. И в тази връзка ще спомена по-голямата отговорност на производителите. Те трябва да поемат финансова и оперативна отговорност за това да бъдат рециклирани опаковките след като излязат от употреба. Схемите за тази по-голяма отговорност на производители ще, им даде възможност да изпълнят те е, законовите си задължения. Тази отговорност ще, ще стане, е, трябва да се превърне в един успешен инструмент и чрез нея да се заложат минимални изисквания за изпълнението на директивата. Необходимо е да има насоки за ролята и отговорностите на всеки е, производител или всяко, всяко предприятие, предприятие, което е обхванато от а, управлението на отпадъците. Отговорността трябва да е гъвкава, трябва да е а, а, включена в схемите, така че да отразява реалностите на място. Необходимо е да има минимални изисквания на европейско ниво и тези схеми, свързани с отговорността, могат да функционират възоснова ни едни и същи правила, независимо дали говорим с, за това с цел печалба или без да има, без да се цели печалба. Изискванията трябва да бъдат допълнени от европейски насоки, свързани с ясната роля и отговорността на всички засегнати страни. По този начин ще се засили отчетността на всички, на производителите, на операторите, обхванати от управлението на отпадъците, националните органи и така нататък. Ще се внесе яснота по отношение на а, отговорността на производителите. Ще ще знаят къде започва тяхната отговорност. Не можем да приемем, че законодателното предложение на комисията прехвърля целият товар с разходите върху производителите, а пък ролята и отговорност трябва да бъдат разпределени върху всички а, оператори и а, заинтересовани страни. Трябва да има ам, ам, преглед на изпълнението на резултатите или изпълнението на целите а, по тези схеми, свързани с отговорността на производителите. Е, има документ с нашата позиция, който е на ваше разположение. И на трето място, но не по важност, е принципът на вътрешния пазар. Е, говорим тук е, за по-низки разходи по-добро разпределяне на ресурсите, да се вземе предвид избора на потребителя. Трябва всички да знаем, че директивата, когато е прията през 90-те, тя отразила други реалности, имало е други стандарти, свързани с околната среда. Ние искаме ам, политиците да запазят целостта на вътрешния пазар и законодателството законодателството не трябва да принуждава държавите членки да приемат национални мерки е, така както комисията изисква. Трябва да се избегне фрагментиране на вътрешния пазар, както изкривяване на конкуренцията. Важни са иновациите, важен е растежа и заетостта, когато говорим за кръговратната економика. Политиците трябва да се спрат на тези три важни аспекта. Е, Европен смята, е, че е, предложението трябва да бъде обхванато от законодателна процедура. Няма смисъл е, комисията да отегля съществуващото предложение и да предлага друго през 2015 година. Ние сме готови да работим в дух на конструктивно сътрудничество с вас и с другите институции, защото а, е, трябва всички да работим за устойчиво развитие. Благодаря ви. Сега започваме с а, въпросите от нашия докладчик и докладчиците в Сянка. Давам думата на нашият докладчик, госпожа Бонафе, за да започне дискусията. Е, имам един въпрос. По време на предишната дискусия единственият убедителен довод на господин Фалкенберг е отсъствието на, на глава посветена на финансирането за постигането на амбициозните цели. Един от нашите докладчици говори за структурните фондове. Знаем, познаваме и плана за инвестиции на господин Юнкер. Аз искам да попитам докладчиците как според вас може да се усъвършенства планата, за да с оглед постигането на целите за рециклиране. Има ли други въпроси? Ян? Въпросът ми беше същия, така че ще изслушам интересните отговори, които можем да очакваме. Други депутати имат ли въпроси? Няма. Добре. Така, готови сме да започнем от първия оратор, за да изслушаме отговорите на това, което пита докладчикът. Uh, there, there a... Благодаря. Мисля, че е необходимо да се инвестира в схеми и инфраструктури, които да помогнат да подобрим логистиката. Знаем, че кръговратът се е, крепи върху това, че излечените е, материали и вторични суровини се връщат отново в продуктите. Значи логистиката трябва да бъде усъвършенствана. Освен това трябва да се поработи по избора на материали и дизайна на материали. Трябва да има повече проекти за разглобяване, е, повече е, възможности за използване на извлечените материали е, материали. Не трябва да се създават хибриди, е, които не могат след това да бъдат разделени и не могат да се включат повторно в производствения цикъл. Това е много важно. Е, схема за събиране и логистика. Може би има много сериозен потенциал да се разискват възможностите, които предлагат материалите с биологичен происход. И за това трябва да се мисли за биологичния аспект на економиката, като натам се насочат научните изследвания и разработването на нови материали, които да се включат в производствения цикъл. Или да се работи по линия на екосистемите и усъвършенствания природен капитал, или да знаем, че някои от извлечените материали с биологичен происход могат да заменят и природните суровини. Това следователно опира до въпроса за разглобяването и инфраструктурата за извличане на материалите. Въпросът беше много интересен. С него се занимахме през последните години, как европейски средства могат да се влеят в държавите членки и по-скоро в тези държави членки, които до сега не, разпо... Е, не, е, и до сега не разполагат със съответната инфраструктура, която е необходима за управлението на отпадъците. През последните години установихме, е, че много голяма част от средствата не са били освоени по такъв начин да се изгради инфраструктура, която да договаря на инфраструктурата на отпадъците. Средствата са използвали най-вече за усъвременяване или за изграждане на нови сметища, а това не е предназначението на тези средства. Някои неща са постигнати под натиска на Европейския парламент. Европейските структурни фондове трябва така да бъдат адаптирани, че отговарят на тази иерархия на отпадъците. В Проблемът най-голям е в големите градове, в новите държави членки. Участи общините имат интерес да реализират инвестиции, които са бързи и те са свързани главно с съвременяването на сметищата, отколкото да се строят горивни инсталации, отколкото да се строи инфраструктура за управление на отпадъците. И тук опираме до темата за капацитета. Нашето предложение е в бъдеще да се заложи на това, не да се предвижат само държавни инвестиции, ами инвестиции а, под формата на публично-частни партньорства. Така има възможност да се използва ноу-хауто на ам, частните е, компании и ам, така да се търсят решения за ам, управлението на отпадъците на съответната община. Може да се постигне много в тази посока, като да речем, депонирането на отпадъците стане по-скъпо, така ще се създадат стимули да се инвестира в инфраструктура за управление на отпадъците. Ако бъдат мобилизирани допълнителни средства от новия фонд, който беше споменат. Това ще е голяма стъпка напред, много ще бъде постигнато по този начин в новите държави членки и а, за нас е неразбираем от една страна да се следва такава програма, а от друга страна да се а, отегля вид инициатива, която би била подпомогната от фонда. Благодаря ви. Uh, uh, Следващият орадор. Ами, моите колеги много добре казаха, трябва сега доста да внимаваме. Има държави членки, които имат да наваксват в областта на рециклирането. И за това трябва да се е, внимава, да не се свръхинвестира и да се хаби енергия. Но нека коригирам нещо. Не е правилно да се казва, че е, мотивът е, за отегляне на пакета е, че ще се прилага инвестиционният план на Юнкер. Аз мисля, че инвестиционният план ще е, се прилага дори и ако сегашният проект остане на дневния ред и не бъде оттеглен. Е, е, доктор Бандолини. Си. Благодаря. Ние смятаме, че трябва да се извършват научни изследвания върху материалите и продуктите, за да се гарантира възможността за тяхното оползотворяване и рециклиране. Също така е уместно да се подпомагат изследванията върху системи за оползотворяване и рециклиране на отпадъците и за повишаване на ефективността на тези системи, но също така и за да се оползотворяват потоци от отпадъци, на които гражданите и предприятията не обръщат особено внимание, които обаче оползотворени е, могат да се използват повторно, вместо да се депонират в отпадъците. Е, това е, въжи и за много отпадъци в канализационната система. реализацията на интегрирани системи от събирането до системите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци е това, от което имаме нужда. Е, необходими са планове за тези дейности и тук да се предвидят предприятия за всички етапи. По този начин ще могат да се изпълняват целите на кръговратната економика. Мисля, че много добри отговори бяха дадени вече от преждеговорившите. Това, което мога да добавя, е може би следното. Мислейки за инвестиции, нека най-напред да инвестираме в ясно законодателство за управлението на отпадъците. Това със сигурност ще помогне и е, у нези държави членки, които се нуждаят от повече подкрепа. Трябва е, управлението на отпадъците да бъде по-приобщаващо. И бих се присъединила към колегите. Нека инвестираме в по-добри инсталации за разделяне за преработване, трябва да се помогне на държавите членки за рециклиране. И има нещо много важно за нас. Трябва да се види къде да се инвестира повече в научни изследвания и в новаторски европейски дизайн за опаковките. Това трябва да бъде съобразено не само с нуждите на продукта, но и с нуждите на обществото, на конкретния потребител. Трябва да бъде функционална опаковката, да бъде економична. И може би един последен елемент трябва да не подценяваме инвестициите в образованието. В спектъра на управлението на отпадъците влизат и потребителите, защото те допринасят за разделянето на отпадъците, например. Трябва да се помисли за училищата и да се види дали има финансиране, хората да започнат да бъдат възпитавани от рано. Това ще изгради отговорни потребители и ще допринесе за успеха на политиката. Благодаря. Има ли други въпроси? Please, мадам Бонафе. Жа Бонафе, моля. <laughs> Използвам тази възможност за следния въпрос. Ако трябва да да кажем, че има един труден елемент в това предложение превенцията – Съгласна съм с тези, които казаха, че има иерархия на отпадъците. И може би трябва от тук да тръгнем. И затова ви питам, говорихме за реалистични цели. А, реалистични ли са целите за намаляване? И въпрос от господин Фланаган. Що се отнася до това, което каза последния оратор на Вирджиния за това да научим децата и възрастните да разделят отпадъците. До някъде това е възможно, но различните видове от отпадъци, многобройните видове отпадъци, които трябва да се разделят, няма да е много лесно. Хубаво за околната среда да вземеш една котика, да я изплакнеш с много вода, която отива в канализацията. Сега чиста и можем да я рециклираме. Няма ли да е по-разумно, ако бъде разработена и замислена по такъв начин, че да не, да не е необходимо да се изплакват а, упаковките, а, те да бъдат биоразградими. По този начин а, ще се опрости разделянето на отпадъците и ще има по-малко замърсяване. Последният оратор изпрати последно, изпрати едно послание. Никой не съм смятал, че ще искам да се върна, но той каза, че ще бъде по-убедително, ако не оттеглят предложението, а, а да видят в кои, е, негови, в кои свои части то може да бъде подобрено. Значи и стар комисар не вярва на новата комисия. Ще дам възможност на експертите да отговорят накратко на въпросите. Благодаря. Може би не е тук мястото да говорим за това доколко целите са постижими от количествена гледна точка. Но аз смятам, че следващата стъпка е по-добре да, както каза господин Фанаган, да обръщаме внимание на дизайна на опаковките. По-добре е нещата да се планират от начало, за да не се допускат проблеми, вместо да се търсят решения на проблемите. Да, винаги ще има остатъчни отпадъци и необходимо законодателство. Но може би е добре да се съсредоточим върху етапа на дизайна. Господин Курт. Благодаря. Има много точни проучвания за това как се развива ем, събирането на отпадъците в зависимост от възрастта на хората, от е, гъстотата на населението и така нататък. Трябва диференцирано да се разглеждат тези неща. Има редица добри инициативи и най-вече в областта на економиката или управлението на отпадъците производството да е възоснова на по-изчерпателно използване на суровините, относно битовите отпадъци, без да се промени поведението на гражданите, т.е. да се изхвърля по-малко се изхвърлят по-малко отпадъци. Е, няма как да се променят рязко нещата, като си имам предвид, че в тези големи градове си увеличава население, населението. Е, друго, на възможно най-ранен етап най- най-голям обем от отпадъците да се събират разделно. Добре е близо до домовете да се предлага система за разделно събиране, така че гражданите да могат удобно да разделно да събират отпадъците и рециклирането по този начин може да бъде по-подобрено. Благодаря ви. Благодаря ви за този въпрос за достоверността на целите. Това е нещо, което трябва да бъде проучено в много близко бъдеще. Е, относно е, превенцията, едната цел, която е предложена, 30% намаляване на хранителните отпадъци и тази цел няма правно обързващ е, характер. 30% е абсолютно постижима цел. Говорим за хранителни отпадъци, не говорим само за, хран, за храната, която се консумира говорим за хранителните продукти по самата снабдителна верига. Генералният секретарят блокира документ, който беше изготвен по искане на господин Поточник. В документите съдържаха много важни инструменти как да се намали, намалят хранителните отпадъци в хранителната верига. Tutto che eh, Смятаме, че когато се говори за превенция, става дума за много важно понятие за ефективното управление на отпадъците. Ние, които представляваме фирмите за управление на отпадъци, мислим, че превенцията означава разумно управление но и добро управление на цикъла на отпадъците. В противен случай произвеждаме отпадъци, което не би било иначе възможно. Това означава да се планират необходимите инвестиции, системата на сметосъбиране, ефективно управление на економическите ресурси за управление на отпадъците превенцията. Е, смятаме, че до сега е, това е било само декларативно е, и усилията са били твърде плахи, но превенцията означава да се работи по екодизайна, приемането на е, правила, които да са осъществими, правила за разширената отговорност на производителя и по този начин ще можем в по-голяма степен да работим по изпълнение на целите в моята страна Италия. Поради економическата криза се количеството на генерираните отпадъци спадна, не защото сме станали по-добри, но но все още не сме предприели ефективни дейности в тази област целите могат да бъдат постигнати, но преди да си поставим цели, трябва по-ясно да дефинираме стъпките, които трябва да се предприемат. Госпожа Янсен има думата. Благодаря. За превенцията мисля, че е важно и е, има много големи възможности за бизнес да се работи в тази сфера. Значи няма да се плаща повече за опаковане, отколкото е необходимо, особено при сегашните цени на материалите. И естествено, веригата на доставки също има роля за определене на дизайна на опаковките, защото този дизайн също може да спомогне за намаляване на отпадъците и за намаляване на отпадъците от хранителни продукти включително. И явно тук работят пазарни сили, е, които могат да подпомогнат е, е, работата. Трябва да се събират и данни Важно е при сегашното законодателство, което стимулира рециклирането, да има ясни мерки да има добра методика, да има ясна уредба на разширената отговорност на производителя, така че е, да има повече възможности за е, разделяне и рециклиране. Това е и мярка за превенция. Благодаря. Thank you very much. We are... Благодаря. Приключваме на време. Мисля, че можем да обявим края на нашето изслушване, като благодарим на специалистите за направените изказвания и особено за отговорите, които дадоха на нашите въпроси. На този етап мога само да добавя, че следващото заседание на Комисията по околна среда ще бъде проведено на 27 януари след обед и на 29 януари, когато ще заседаваме и сутринта, и след обед. Благодаря, добър апетит!